едно съобщение по силата на 216 член параграф 4 на нашия правилник. Искам да ви информирам, че няма искане за гласуване на коригиращото съобщение, поискано вчера в 12 часа, така че няма да има такова. Минаваме по същество към гласуване.